Преминавам към съобщения. Съобщението е, че госпожа Оле Турнес е назначена за член на датското правителство. Поздравления, госпожо Турнес, за назначението. Парламентът отбелязва, че имаме празно място от 29 февруари тази година. Получихме от компетентността